Групата на Обединената левица внесе искане за това госпожа Торес Мартинес да замени господин Пабло Еченике като член на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, както и като член на делегацията за връзки с Китай. Има ли възражения?